Okay, welcome everybody. И така, добре дошли. Съжалявам, че не сме много, но може би някои от колегите са в задръстване, както и комисарят. Явно движението е доста натоварено днес в Брюксел. И така, искам да приветствам комисарят Алмония на тази обмяна на мнения на 29 ноември проведохме едно изслушване и ако погледнете по-внимателно, ще видите, че през юли ще имаме основ... отново дискусия. И така, ще ви дам думата и след това ще преминем към сесията с отговори и въпроси. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодарение на ЕКОН, благодаря на а, а, вашата комисия и на председателката и за това, че ми отправихте покана. Ще се спра на няколко въпроса, които засягат а, програмата за конкурентоспособност. И за това въпросът свързан с антитръстовите правила, също и въпросът с държавната помощ, която се оказва на банките и всички други въпроси, свързани с финансовия сектор. Утре ще представя на колегата на комисията програма за реформите за държавната помощ и за услугите от общ економически интерес. Ще започне политически дебат, който ще доведе до преразглеждане на пакета Монти, който изтича през септември тази година. Договора поставя акцент върху значението на обществените услуги. Също така в Европейския тип общество. Тези услуги са доста, доста разнообразни. Е, има е, правила, които трябва да се спазват за качество на услугите и в същото време се отправя призив към местните органи да организират тези услуги. услуги. Член 14 от е, договора призовават се държавите членки да гарантират, че тези услуги тези услуги ще изпълняват всички економически условия, които им дават възможност да изпълнят своята мисия. Член 14 поставя също и правна основа за парламента и съвета да се придържат към тези принципи и условия. Тези правила не се отнасят обаче до всички обществени услуги, само тези услуги, които имат економически характер, така наречените услуги от общ економически интерес. И само публичните финанси, свързани с тези услуги, ще бъдат включени в пакета за конкурентоспособност. Комисията има изключителни компетенции в рамките на член 106 от договора, така че тези публични обществени услуги да бъдат финансирани от бюджета. Какво се случи след кризата? Все повече хора разчитат на а, тези обществени услуги. От друга страна, е, има нужда от повече услуги и по-малко обаче държавата харчи пари за тях. Получава се един конфликт. От друга страна, при поставянето на тези услуги трябва да има един разумен марш на печалбата. Не, Трябва да се разгледа внимателно и дейността на доставчиците на услуги, начина по който се финансират тези услуги, какво е качеството на услугите, ефективността на държавните разходи. тези въпроси се отнасят до транспортните услуги, почтенските услуги, които се характеризират с главно търговски услуги, е, изпълнявани в е, европейски мащаб. Трябва да се засили и е, законната правната сигурност. Има коментари, бележки, които сме получили от заинтересованите страни, от нашите партньори, че в някои случаи пакетът е прекалено сложен, за да бъде прилаган. Ще вземем предвид голямото разнообразие на обществените услуги в Европа и техния търговски характер. Също така има социални услуги, които се изпълняват на местно ниво, например грижите за стари хора. Контролът трябва да е по-пропорционален и по-добре адаптиран към характера на предоставените услуги. Това означава, че правилата за социалните и местни услуги, които не засягат законодателство за конкурентоспособността, трябва да бъдат опростени процедурите по тяхното изпълнение. Ще бъде проведен дебат и възоснова на него ще изготвим пакета до края на лятото. И този нов пакет ще замести стария, който приехме през ноември. Ще продължаваме да се консултираме с парламента, както сме го правили до сега. Това предложение за реформа не е, е единствената, която сме предвидили. Ние ще продължим е, да се занимаваме с е, отделните схеми за спасяване на банките и ще се изготвят насоки от 2013 година на Сетна. Ние ще преразгледаме режима за обслужване на морския транспорт. Също така ще преразгледаме и политиката за иновации и нововъведения. На следващо място ние започваме вътрешни дискусии, свързани с регионалните насоки, както и аудиовизуалните технологии и достъпа до широколентови интернет връзки. Ще започнат консултации, свързани с сектора на въздухоплаването и летищата. Относно процедурите за държавната помощ, е, важно е, е този процес да бъде наблюдаван, както през тази година, така и през следващата. Ще има и други е, политики, които ще бъдат преразгледани от нас, например антитръстовите правила, и економическото управление. Ние ще разгледаме пакета възоснова на обществените консултации и възоснова на опита, който съм събрал в качеството ми на комисар по конкурентоспособността. На следващо място един друг въпрос, който сме свържили тук редица пъти. Обществените консултации ще приключат края на април. In 2012, I intend to put forward a legislative initiative for и ще изготвим насоки, свързани с колективните искове. Искам да говоря също така за финансирането и банките. От началото на годината ние трябваше да възстановим финансовата система и да гарантираме, че криза от такъв вид няма да се случи повече. Въведе се специален кризисен режим, нови пазарни разпоредби, които въведоха нов режим от, ще въведат нов режим от 1 януари 2012 година. Предния път ви представих едно проучване за начина по който можем а, да направим оценка на мерките, свързани с спасяването на банките. През юли ще предоставя заключенията от тази оценка. Искам да кажа, че сметката, плащана от данакоплаците, се увеличава все повече. Цифрите няма да ги повтарям отново. Искам само да ви напомня, че 2008-2009 година държавите членки има задължено 2,3 милиарда евро, средства, които са отпуснати за подпомагане на банковия сектор. Миналата година сумата беше 1,1 милиарда. За тази година няма данни. Трябва да се гарантира, че банките дават своя дан. Те инвестират отделните стопански дейности и също така приемат по-стабилни и устойчиви бизнес модели. Не трябва да се използват държавните помощи, за да се изкривява конкурентоспособността или да се злоупотребява с данъците плащани от гражданите. Ние наблюдаваме отблизо как се зачитат нашите условия и как се изпълняват. Не винаги е лесно. Ние получаваме сигнали от пазара, че някои от субсидираните банки се държат агресивно и ако имаме доказателство за такъв вид поведение, ние ще се намесим а, незабавно. Когато се взе се вземе решение, обаче диалога с комисията няма да приключи. Ние ще се надяваме, ще се радваме това решение да се прилага коректно и банките отново да възвърнат предишната си форма. Ще следим за това условията и принципите да се прилагат изцяло. В същото време преструктурирането на банковия сектор не е приключило. Имаме 24 случая в момента. Ще трябва да се взема решение за окончателното преструктуриране на банките. Някои от тези процеси са доста предизвикателни. Например, ирландската банкова система, която е затруднена от кризата свързана с дълга, оказва се подкрета от МВФ. И на последно място случаи в Германия, Словения и Испания. Ще бъдат проведени и стрес-тестове на банките. Всеки случай се проучва сам за себе си. Искам да припомня тези принципи. Първо, субсидираните, банките, тря... субсидираните банки трябва да възвърнат своята жизнеспособност е, и също така устойчивото финансиране трябва да доведе до възвръщане на доверието към тях. Те трябва да представят кредит на домакинства и стопански оператори. Банките трябва да се концентрират върху а, своите основни действия. Банките и капиталовложителите трябва да допренесат за реструктурирането и да гарантират вълженията и плащанията на гражданите. На следващо място банките не могат да използват помощта, за да изкривяват правилата за конкурентоспособност. Също така, по време на кризата те нямат право а, да бъркат в джоба на дънакоплатеца. И ако една банка а, връща своята жизнеспособност с помощта на държавата, това е лошо решение. Банките трябва да използват по възможно най-разумен начин своите активи, за да не разчитат на субсидии от държавата. Трябва да се защити е, финансовата сигурност, трябва да има еднакви правила във вътрешния пазар за всички. И сега, паралелно с нашата работа, свързана с управлението на кризата, ние подготвяме постоянни правила за преструктуриране на финансовите институции и а, тези принципи ще бъдат въведени а, от 1 януари 2012 година. Ще бъде приложен нов режим от януари следващата година. Освен банките, става въпрос за контрола на държавните помощи като цяло. Необходимо е по-добро регулиране на финансовите пазари в Европа. Нека да ви дам няколко примера. относно разплащателните карти, мобилните плащане на мобилните сметки, стандартизация и прозрачност. Съвременно Ние сме отнесли до съда случая с MasterCard и Visa. Има и ангажименти, които са насочени върху ограничаването на злоупотребите с кредитните карти. да може също така да се използват Visa и MasterCard разплащанията и да не се отхвърлят трансграничните плащания с дебитни карти. Също така ние правим опит да, за това финансовите оператори да предоставят на потребителите информацията, която им е необходима. Също така има определени а, кодове и информация, свързани с а, облигациите, които трябва да бъдат предоставяни на потребителите. Трябва да, се, да са наясно разходите, свързани с, с, с това пре, да се премине от един доставчик към друг. Също така трябва да има кодове, които да идентифицират международните а, облигации. ние се опасяваме, че таксите за тези идентификатори може да са и кодове може да са прекалено високи и за това, че няма а, интелектуални права, свързани с тези кодове. Необходима е по-голяма прозрачност, по-голяма стабилност на финансовия сектор и най-вече свързано с функционирането на пазара за, с кредитни а, слапове. Трябва да бъдат предприяти действия и се надявам, че през следващите няколко седмици ще могат да обявя взети решения. Други развития от близкото минало. Deutsche Börse и Нью Йорк, Stock Exchange фондвата борса се сляха миналия месец. Това е една сложна сделка, която се осъществява под нашия контрол. Ние ще наблюдаваме от близо развитието на нещата. Госпожо председател, дами и господа, почитаеми членове на Европейския парламент, има много неща, които могат да бъдат казани, но времето приключи и аз се, с нетърпение очаквам а, нашия дебат. Благодаря много. Имам списък с желащите да се изкажат. Ще го изчита, за да знаете кога е вашия ред. Софи Интвелт, Marcus Ferber, Вики Форд, Питер Скинър. Anybody else wanting to go on the list? Uh, right, so first of all then Jean-Paul. Първо дам думата на Жан-Пол. Комисар, мерси. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Благодаря Е, вие днес ни представихте особено богата информация е, за, за множество и множество проекти. Аз няма да ви разпитвам за тях, но е, бих искал пояснение във връзка с един детайл. Въпроса за комисията за обмена. Вие говорихте за равновесието на банките. И тук фактически става въпрос за е, обменните комисионни. Е, и това е една цена, с която фактически се зло, злоупотребява. Има банки, които е, са източник на средствата, други банки, които са получател на средствата и е, в зависимост от е, това е, могат да се получат е, нелоялни, некоректни ситуации. Е, и фактически става въпрос за коректното определене на тези комисиони, на тези такси. Аз не смятам, че те трябва да бъдат премахнати защото ако бъдат премахнати, това или ще увеличи цената за крайния клиент, или пък ще се получи вътрешно субсидиране на определени операции и пълна непрозрачност. Та, мисля, трябва внимателно да обмислим този въпрос за регулиране на комисионите, не за тяхното премахване. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, госпожо председател, господин Гозес. Е, този въпрос за комисионите. Този въпрос за, за комисионите е, не се разглежда по един и същ начин. Опасявам се от вас и от мен. Нали, аз говорих е, за комисиони, свързани с дебитни и кредитни карти. А, господин Гозес говори за преките преводи. Да, добре, вижте, но това е един тип комисиони. От друга страна имаме случая MasterCard, където е взето решение не за премахване на комисионата, а, а за това а, да се определи тази комисиона за дебитните карти на 0,2%, за кредитните на 0,3%. И тази цена е установена по аналогия с издръжката на касовите плащания, т.е. плащанията в брой, за разлика от безналичните плащания през картите. И тези нива на комисионите са прияти от MasterCard като, като ангажимент. Виза Европа също го приема, но за дебитните карти, не и за кредитните. Така, това става, става въпрос за Виза Европа. Мастеркард приема и по двете карти. Виза Европа все още не приема за кредитните карти. Все още работим по въпроса. И, и, и тук просто по, по-детайлно трябва да се калкулират разходите на банките е, в интерес на прозрачността. Лично аз, когато използвам дебитна карта, за да пазарувам бакалски стоки, аз просто не знам каква комисиона събира издателят на картата от е, търговец. Аз като, като, като клиент не знам. Тая прозрачност те нямаме. И вече друго нещо са комисионите за за платежни операции по е, незабавно инкасо или, или е, пряко задължаване на сметка. Има много примери, в огромното мнозинство от държави членки на Европейския съюз, където такава комисиона не се събира за пряко задължаване на сметки. Е, значи, да, не вижте, в, в много държави членки има, има прозрачност. И клиентът, който да търси някаква услуга от своята банка, познава колко му струва това, т.е. каква ще е таксата или комисионата и ако не му харесва, може да отиде в друга банка. В малцинството от държавите членки обаче такава прозрачност няма. Аз не знам всъщност колко ми струва една банкова операция. Колко ми, колко ми удържат. Просто, просто не ме информират. При ползване на определени банкови услуги да, но не и при ползване на други. И според мен това, това, това не е редно нито от гледна точка на общата конкуренция, нито от гледна точка интересите на, на потребителите, нито от гледна точка на авторитета, ако щете, на подобни институции. Много сме спорили по тези въпроси. Аз особено държа обаче на предложението на комисията в това отношение, имайки предвид, че в Европа има едно мълсиство, да подчертаем, финансови институции, които не са доволни от нашето решение. Благодаря много. Андрея Шваб има думата. Ще включа часовника не защото закъсняваме, просто за да сме по-дисциплинирани. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио. Благодаря, че сте тук а, и искам а, да Говоря тук за подхода, свързан с предоставяне на публичните услуги, на обществените услуги, както вие казахте, и за това, че те да не са в разрез с конкурентоспособността. Смятам, че имаме интерес от това да не се създават дисбаланси във вътрешния пазар и дългосрочно, вие както дори споменахте, държавите членки ще се опитат чрез тези публични услуги да се опитат да подложат под натиск вътрешния пазар. От една страна това трябва да бъде съобразено, а от друга страна да се има предвид, че вътрешния пазар взема основно място в рамките на Европейския съюз относно политиката за конкурентоспособност. Вие знаете, че ние създадохме една работна група, която се занимава с конкурентоспособността и разпоредбите свързани с него. Добре е да имаме размяна на мнения. Също така в годишния доклад е добре да се включат някои теми по-структурирано, отколкото беше правено това в миналото. Смятам, че най-важната тема се отнася до колективните искове и се прави опит потребителите да бъдат компенсирани и обещатени по по-добър начин, когато техните интереси са били засегнати от картелни споразумения. Възоснова на какво може да се направи това? Смятам, че трябва да говорим и за альтернативни модели. Има предложение от правния форум за обещетения за потребителите, които да бъдат проучени, да се извърши оценка на въздействието и да се определи колко висок трябва да е размера на това обещетение. Ще съм благодарен, ако комисията може да провери този въпрос, така че обещетените да са достатъчно ефективни. Muchas gracias, señor Schwab. Sobre... Благодаря, господин Шваб. По първия въпрос. Ясно е, че тук това, което се опитвам да направя, е да премахна всички изкривявания на вътрешния пазар. И смятам, че тези предложения на комисията имат за цел да се намери добро решение преди да очертаем рамката, която ще замени пакета от 2005 година. Мисля, че това няма да причини каквито да било изкривявания на вътрешния пазар. Напротив, пакета по държавната помощ за услугите от общ интерес ще сложи край на този тип изкривявания, надявам се. Възнамеряваме да направим това по множество начини. Нека да спомена два от най-важните начина тук. Подкрепени от повечето събеседници, с които разговаряхме по тази тема. Първо, упростяване на системата за всички тези услуги, особено за местните услуги. Обикновено се говори за услуги от социално естество. които не трябва да бъдат поставени в, много, в твърде сложна регулаторна рамка. Първо, защото тук говорим за сравнително малки по обхват услуги, които няма да имат твърде голямо отражение върху търговията на вътрешния пазар. която е една областите, където, от областите, в които наблюдаваме държавната помощ. и ще трябва да се разглеждат отделно, що се отнася до предоставянето на обществени услуги. Получихме много информация и като се има предвид сложността на сегашната система и множеството различни видове е, обществени услуги, които съществуват в Европа, има е, част, една част от тези услуги, които просто са из, е, изключени, защото никой не иска да ги управлява по настоящата рамка. Затова е добре да предложим едно простяване. И да се има предвид многообразията на тези услуги. За да можем да действаме там, където действително трябва да действаме, именно услуги, които използват обществено финансиране, които са достатъчно големи, за да изкривят вътрешния пазар. Целта е да се погрижим да има компенсаторни мерки съгласно решението на съда в тази връзка, като същевременно се направи анализ. Е, не от нас. Нашата задача е да наблюдаваме държавната помощ, но е, всичко това се прави най-вече за гражданите. Ако някой получи държавни средства, той не трябва просто да ни се отчита, трябва да управлява обществената услуга по възможно най-добър начин. Ако получаваш обществени средства, тогава това трябва да става под определени условия, именно ефективност и ефикасност на използването на средствата. И както казах, обръщаме се Връщаме внимание само на онези услуги, които са достатъчно големи, за да повлияят на вътрешния пазар. Що се отнася до работната група по конкуренцията, с удоволствие бих се срещнал с нея, за да говорим за работната програма, да видим как можем да работим заедно, не само във връзка с предстоящия доклад за конкуренцията, а и във връзка с всички останали предстоящи инициативи. Споменах много от тях. Въпреки, че не навлязох по подробности, но такива инициативи има. Те са във връзка, свързани с нашите правомощия и при всички положения е добре парламентът да бъде добре информиран и за нашата дискусия, и за това как протича подготовката по всички тези инициативи. И накрая, що се отнася до колективните искове. Нека да повторя, в момента се консултираме по хоризонталния механизъм, т.е. принципите, които ще го управляват не само конкуренцията, също защитата на потребителите, околната среда и прочие. И както казах, работим с трима комисари Джон Дали, Вивин Рединг и аз. Работим заедно. И в края на тази година ще е, разгледаме резултатите от консултациите възоснова на резултатите, ще вземем решение и ще обсъдим и с вас начина по който ще изглежда бъдещата ни законодателна инициатива в областта на конкуренцията. Благодаря. Софи Инфелд има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин комисар. Нека първо да кажа, че съм съгласен с всичко казано от колегата Шваб но бих искала да ви помоля да ни дадете малко повече подробности по няколко от въпросите. Първо, в отговор на въпроса на господин Гозес за комисионните, за обмен, зададох един въпрос, подадох парламентарен въпрос – за картите и вие отговаряте, че не смятате, че развитията в този отрасъл са достатъчно бързи, за да може да възникне реален пазар. И все още има опасност е, от един дуопол. И за това казвате, че обмисляте е, различни инициативи, е, обмисляте политика в тази област продължавате ли да мислите такава политика или вече пазарът се развива достатъчно добре? Второ, що се отнася до преразглеждането на пакета? Монти Круз, дали смятате, че тук става дума за сериозно решение на конкуренцията, когато парламентът излезе с становище по пакета през 2005 е, година, ние искахме подробен преглед на е, този пакет след няколко години, а е така, такъв преглед така и не е проведен. Не би ли трябвало първо да оценим въздействието на сегашния, на пакета, който действа в момента, преди да обмислим новите предложения? В комисията по заетост се изготвя доклад по услугите, по социалните услуги от общ интерес, пакет, който доста ме притесня... резолюция, която доста ме притеснява. Какво ще кажете по този въпрос? И накрая по отношение на работната група конкуренция на нашата комисия. Е, много се радвам, че казахте, че сте готов да работите с тази работна група, защото в последно време е, всеки път, като приемам резолюция с препоръки, искания и коментари, получаваме любезен отговор от комисията и оттам нататък не следва нищо повече. Така че много се надявам, че ако работим е, в рамките на работната група заедно с комисията, това ще се подобри. Благодаря много, госпожо Интфелд. Първо, що се отнася до мифовете, комисионните и картите. Кредитни или дебитни. Да, на практика има дуопол. По много точки. Не във всички области, но все пак. Извинявайте, тук е, има няколко разговора, които тъкат в момента. Но ние внимателно следим новите а, е, лица, навлизащи на този пазар. Надяваме се, че ще има такива лица. Надяваме се, че има достатъчно амбициозни желащи с, голям, с достатъчно голям капацитет. И ако сметна, че има пречки пред тяхното е, излизане на пазара, веднага ще се задействам. Но няма как самият аз да създам ефективни нови участници в тази система. Знам, че има интерес и много бих се радвал заинтересованите да успеят. Що се отнася до е, комисионните за многостранен обмен. Говорихме за директния дебит. И във връзка с дебните карти регламент, е, разпоредби няма. В Съединените щати има такива разпоредби и те са сравнително нови. Става дума за комисионните за картите. Онзи ден четох една статия в американската преса, която обсъждаше ефекта на тези разпоредби – и беше изключително критична. Каза, че за потребителите тези разпоредби са лоши. И това е нещо, което аз винаги се питам, когато предлагам някакви инструменти. това е въпросителната, която винаги виси, когато се изготвят нови е, предложения какво ще стане, ако новите мерки се отразят е, зле на потребителите. Така че това е въпрос, който аз винаги си задавам. По отношение на услугите от общ интерес. Утре комисията ще приеме доклад и той ще съпътван, разбира се, с доклад за оценка. Забравя да го спомена в уводните си думи, но на практика оценка има, получи, направили сме оценка, събрали сме информация от държавите членки, техните становища и позицията на различните заинтересовани страни. И така както обещахме през 2005 година, оценка има и е, тя ще дойде при вас утре. Много ще се радвам да работим е, заедно с, работната група и е, винаги с удоволствие обсъждам тези въпроси с вас. Мисля, че това е необходимо, освен това ми е приятно. Така че, моля ви, ако смятате, че има някакъв въпрос, който трябва да обсъдите с мен, лично, или пък с мой кабинет, или пък с служителите на комисията, веднага се обърнете към мен. но, все пак, много е хубаво това да има диалог, дискусии, обаче това не означава, че по въпросите, по които вие вземате решенията, аз ще наложа своето мнение. Но от друга страна, там където комисията а, има правомощията, а, се предполага пък вие да не се опитвате да налагате своите решения. Те или иначе, надявам се, че в 90% от случаите ще е, сме съгласни един, едни с други. Но ще съществуват и на тези други 10%. Председателката, да, ще се опитаме, е, разбира се, да ви повлияем, но няма да успеем. Питер Скинер има думата. Да, в такъв случай, госпожо председател, ще бъда кратък. Е, е, бих искал да ви поздравя, господин комисар, за това, че сте се справили с въпроса за финансовите услуги и че се справяте с него. Ние проявяваме голям интерес към този въпрос. Аз бих ви попитал дали смятате по-конкретно, че е, липсата на прозрачност е, е основният проблем. Вие споменахте този процес на, на тестове, на, на изпитания за якост. За нас те също са много важни. А смята ли комисията да погледне и към някои други банкови организации, в това число спестовните каси навсякъде из Европейския съюз, които до сега е, се възползват от доста незаслужени предимства. След това споменахте Нью-Йоркската фондова е, борса и евентуалното изливане с Deutsche Börse този въпрос трябва да бъде разгледан във връзка с законодателството, което гледаме по-настояще ми в парламента, например, за производните финансови инструменти. Аз напълно приемам, господин Скинър, че прозрачността е нещо необходимо. Тя винаги е нещо добро. Особено на финансовия пазар и вие като законодатели имате още много работа в това отношение. Ние, комисията, имаме право на законодателна инициатива, но, но в край на краищата вие и съветът е, ще определите е, в каква степен да се разчита на прозрачността за това е, финансовите институции да бъдат достатъчно солидни и в достатъчна степен да бъдат защитавани и интересите на потребителите. Понеже липсата на, на, на прозрачност не е въпрос единствено на защита на конкуренцията. Тя се свежда до гарантиране стабилността на цялата финансова система. А по-нататък аз мисля не мога да приема вашите твърдения, че спестовните каси били ползвали незаслужени предимства така, като цяло. Този въпрос заслужава е, един внимателен разговор. Трябва да си даваме сметка за различната нормативна уредба на една или друга финансова институция, е, при условие, че те се подчиняват на едни и същи регулатори или регулации по-скоро за е, финансова стабилност. В Испания, случай, който познавам най-добре, естествено, нещата стоят именно така. И проблемите на някои спестовни каси не са свързани с качеството на нормативната уредба, нито с регулациите. Тези затруднения са свързани с експанзията, не, не е реалната е, в, е, на пазара на недвижими имоти. Докато, разбира се, вие като законодател не се намесихте. А, и аз съм напълно съгласен с третото, което, което казахте. Вие, именно ние ще, ще трябва да разгледаме това сливане между Нью-Йоркската борса и, и Deutsche Börse, след като разбира се ни уведомят. Имаме някои предварителни разговори, но, но официално не са ни известили за тези намерения. И вече когато ни известят, когато анализираме предложеното сливане, ще трябва много внимателно да се съгласуваме с вас тук в е, е, съвета също, които работите по е, съответните актове, в това число проектът ЕМИР. Е а сливанията на фондови борси са от голямо значение за тези нормативни проекти. Благодаря. Маркс. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви е, помоля даването на думата да става така, както трябва, да не е дискриминиращо и да е прозрачно. Сега изведнъж бях избутан на е, задно място в списъка, но все пак вие взимате решението. Господин комисар, говорихте за преструктурирането на банките и за оценката на държавните помощи относно банките. Е, вие дадохте пример с Ирландската банка и с банките в е, Германия. Три от тях е, са банки на федерални провинции. И както комисията посочва в своето съобщение, с какъв аршин ще се мери как може да се осветли процеса, който се случва в е, Ирландия. Ирландия беше избутана на ръба на своето съществуване и не трябва е, европейските дън, дънакоплаци да бъдат е, държани отговорни за това. Банките трябва да вземат своето участие подобаващо в възстановяването и съживяването на банките. Трябва да имаме жизнеспособни банкови системи в държавите членки и да се мери с един и същ аршин в отделните държави членки по отношение на отделните мерки. Искам още веднъж да кажа, че не проявявам разбиране към такива неща. Например, в Германия данакоплаците и както в Германия, така и в Ирландия не трябва да, да бъдат държани отговорни за това, че банковия сектор потъва. А от друга страна, в Германия се застрашава съществуването на банките и те трябва да бъдат преструктурирани, защото вече не са жизнеспособни. Имам предвид, пак повтарям, че трябва да се мери с един аршин. Но, но стой сигурно да Не съм сигурен, че в пълна степен разбирам вашите разсъждения. Все пак ще се опитам да ви отговоря. Както казах, доколкото добре разбрах въпроса ви. В встъпителните си думи говорих за принципите на които почива контрола върху държавните помощи е, за финансовата система по време на кризата. За съжаление, е, операции, които обхващат множество банки. Няколко решения вече са взети и се прилагат и ние е, съвсем отблизо наблюдаваме тяхното изпълнение. Няма да ги изреждам всичките, но това са решения за някои от големите британски банки, които е, е, е, вече реализират е, планове за реорганизация, за оздравяване на институцията от 2009 е, година насам. И разбира се, все още от тогава насам с държавно участие. Знаете, е, Великобритания, държавата, наля капитали в тези банки. Взети са също така решения за трите големи белгийски банки. В Холандия също за няколко големи холандски банки. В Германия за някои крупни финансови институции, като например Комерц банк, Ландесбанк и, и в тези институции също има и се изпълняват планове за реорганизация. В 8 случая, мисля, ако, ако не греша, се пристъпи към пълна ликвидация. В Германия е имал такива случаи на, на, на фактически заличаване на а, фирмата. В Испания също, кои по-дребни банки и спестовни каси а, бяха разтурени фактически а, поети от други. Много работа е, е извършена и те първа трябва да се извършва, е, когато се вземат такива решения. Трябва да се е, отчита бизнес модела на организацията, така че е, намесата да е, подновява е, жизнеспособността на това предприятие. Да се държи сметка, разбира се, за конкуренцията, да се държи сметка за бремето, което се разпределя между акционерите, държавата и всички заинтересовани страни. Е, и в четирите текста, прияти от комисията от есента на 2008 до средата на 2009, са прогласени основните принципи, е, на които почива тази дейност. На тези принципи е, ще се основават и по-нататъчните ни решения е, за реорганизация на финансови институции. Например, ирландските, е, които между другото далеч не са всички те в едно и също положение, англо-айриш, например – Банка Вайланд е, е, е в процес на реорганизация, а има и в Германия, около, е, мисля, четири финансови дружества. И във всеки случай ще се отчита спецификата. Всеки план за реорганизация е различен, е, е конкретен, а в същото време ние сме длъжни да прилагаме едни и същи общи принципи, с оглед до минимум да сведем опоручаването на конкуренцията. Така че аз не мога да приема вашата оценка, господине. Вие сравнихте германските и ирландските банки. Нищо подобно. Е, е, е, не е възможно да се правят такива паралели. Между другото, в един двустранен разговор с вас, спазвайки, разбира се, поверителността на нещата, аз съм готов да вляза в най-тънки детайли, за да ви е, докажа, че не сте прав. Благодаря. Вики, Вики Форт има думата. Доста въпроси имам. Е, е, дали можете по-конкретно да ни кажете за германската борса и за нью-йоркската борса? Как ще се разполага във времето всичко това? Вече месец измина от а, обявяването на, на тези намерения. И така че бихте ли ни дали малко по-подробна представа за, за график? Във връзка по-нататък с току-що казаното от вас за ирландските банки. От Ирландия се чува, че някои поне твърдят, че просто не може да се наливат повече пари е, от страна на държавата в тези банки и че е, големите акционери е, би трябвало да, да се бръкнат в джоба, така да се каже, това пък не се допуска, защото може да има сериозни последици за останалите държави членки. По-нататък въпроса за одита. Одита всъщност се съсредоточава в ръцете на доста малко аудиторски къщи. А би било добре, както е, и вие казвате в съобщението за одита, е, е, да, да, да са повече. И някои твърдят, че конкуренцията би била оживена, ако се въведе изискването задължително да се сменя външния аудитор на няколко години. В държавите членки обаче, в които това е въведено във вътрешното законодателство, е, аудитираните дружества е, с неохота се обръщат към по-дребните аудитори. Е, и, и пак нещата се въртят, си прехвърлят топката тези четирите големи аудитори, както и по-рано. Благодаря. Първо, аз не мога да знам кога е, два частноправни субекта, като Нью-Йоркската и, и Германската борса, е, ще се сетят да ни известят за намеренията си да се слеят. Е, аз нищо не мога да определя в това отношение. Както ви казах, получил съм неформална, обща информация от едната и от другата страна за техните намерения, но това не е информация, която е, възоснова на която можем да започнем каквото и да било. Аз поисках среща, е, чисто предварителна, така че устно да чуя онова, което ми беше писано и представителите и на е, Нью-Йоркската, и на Deutsche Борс, заявиха, че своевременно ще дойдат официално в Генерална дирекция конкуренция, за да е, внесат официално известие. Кога точно обаче, не знам. Сега, мнение на участващите страни е, че анализа, след като ни известят, след като ние можем да пристъпим към такъв анализ, анализът няма да е прост казват те. В регламента за сливанията, знаете, имаме срокове първа фаза, срокове втора фаза. И аз не бих се изненадал. Тук не, не, не правя каквито и да било прогнози, само ви казвам, че не бих се изненадал, ако това сливане, след като бъде известено, подчертавам, е, се окаже един от тези случаи, в които се налага да пристъпим към втора фаза. Тоест не, да не можем да свършим работата още на първа. Но нали ви казвам, всичко това е догадка по-скоро. А що се отнася до ирландските банки, ние анализираме положението, обаче работим и, и в рамките на тройката, която договаря с ирландската страна изпълнението на оздравителната програма, приета от ЕС и от МВФ и, и то, то по-настоящем се водят тези разговори с новото ирландско е, правителство. Не знам следващото заседание на съвета до къде ще стигне, насрочено за петък. Ние внимателно следим разговорите, защото те отчасти ще имат последици и за реорганизационните планове, които се договарят с нас, с Генерална дирекция конкуренция. Е, е, е, аз, аз разговарях с новия министр на финансите на Ирландия и му казах, че той трябва да, да прецени кога да ми се обади и да ми представи новите положения. Но предполагам, преди да се стигне до там, т.е. до анализ на конкретно положение на всяка от засегнатите банки, ще трябва да бъдат уредени други въпроси стройката по отношение на цялата програма за страната. Въпросът за одит. Е, за сега това е въпрос е, е, подлежащ на уредба. Колегата Мишел Барние обяви някои нормативни инициативи. Мисля, преди месеци той пусна един материал за обсъждане. Комисар Барния имам предвид. А, и той смята, и аз съм съгласен с него, че в един отрасъл, в който има силна концентрация на няколко големи играчи, е необходимо да се пристъпи към някакво регулиране. И аз следя въпроса, това, това което вие казахте, например, за ротацията на външните аудитори е регулационен, нормативен въпрос. Ние, ние като е, дирекция за конкуренцията няма какво да каже по този въпрос. Разбира се, не се отказваме на намеса, от намеса, ако това се наложи. За сега обаче, според нас, не може да се говори за възпрепятстване на достъпа до този отрасъл за, за нови играчи. Благодаря. Актуализация на списъка на ораторите. Имаме още 45 минути, така че би трябвало да ни стигне времето. Първо, моят въпрос. Мога ли да ви върна отново към сливането на Deutsche Börse и Нью-Йоркската борса? Но от малко по-различна гледна точка говорим за връзката между борсите и клиринга. Въпрос, който е важен в Съединените щати. Ако гледаме историята, се вижда, че Министерството на финансите а, наложи своето решение над това на Комисията по конкуренцията и създаде възможност за поддръжка на една венти... вертикална структура. А, целта е обаче това да не предизвиква незаслужени конкурентни предимства. И ако сравним Европа и Съединените щати, как може да се разгледа този въпрос? За Съединените щати има някакви защити, които обаче няма да се прилагат непременно за винаги. Втори въпрос. Стандартен Poor's във връзка с законодателната работа зададох няколко въпроса за индексите и за това възможно ли е да се използват по-добри и по-открити международни стандарти. От друга страна, там където има права на интелектуална собственост, да, това се случва, предлагам винаги да има някакъв вид е, лицензи на базата на съкрещението ФРАНД. Т.е. справедливи, разумни и недискриминиращи. Това е важен елемент във връзка с финансовите услуги, защото когато говорим за отчетност в реално време, а това е дългосрочния ни план, особено на Европейската централна банка, е много важно да се създадат такива международни стандарти и да се използват. Имате ли някакви коментари по този въпрос във връзка с казаното от вас за Standard and Poor's? Благодаря. По първия въпрос. Няма как да коментирам една а, едно сливане, е, което се предполага, че е, ще а, е, се осъществи, но все още не сме информирани за него. Не знаем а, как ще действа това сливане. Що се отнася до а, бизнес модела а, на клиринговите къщи и борсите, аз, честно казано, предпочитам не вертикални модели. Мисля, че оперативната съвместимост е по-добър вариант. И тук вие обсъждате някои въпроси, и съвета също. При всички положения, ако аз не греша, и тук, и в съвета се чуват гласове, които биха предпочели да приемат системата на вертикалния силок. Разбира се, аз като представител на комисията, който се занимава с конкуренцията, е, не мога да приема вертикалния сила като система. И за това отговорих и на Питер Скинък, и на други членове на комисията, че е добре да поддържаме връзка по време на провеждането на анализ на тази, е, на това сливане. А, след като ни информират, разбира се, след като ни уведомят е, за такова сливане. В момента, в който е, ни уведомят, е, трябва да започнем анализ и е, да бъдем много открити и прозрачни. Това е един от най-важните елементи. Това е важно и за тази изделка, и за бъдещето на търговията с деривати. Що се отнася до Standard Poor's, там се занимаваме с един въпрос, а именно международните идентификационни номера за ценните книжа. Е, такива номера се издават от Standard Poor's, но според нас тези номера струва твърде много. Твърде висока е цената, която е сложил стандартен пор върху тези номера. И а, не може да се говори тук за интелектуална собственост. Разглеждаме въпроса и а, не съм сигурен, че ще успеем да а, разрешим този въпрос с стандарт курс ще ви информирам за това как се развива работата ни по този случай. Няма как да гадаем какво ще е бъдещето. При всички въпроси, случаи въпроса за индексите изисква по-широко третиране от страна на законодателството. А именно, когато собственика на такива индекси ги използва за да изолира конкуренти или за да провежда злоупотреби на пазара, това да е забранено. А това не е единствения случай. Вернер, имаш думата. Комисар, майна... Господин комисарио, моите въпроси, свързани с еднаквото третиране в банковия сектор. Е, искам да се обърна към друга област от вашите компетенции конкурентните условия при публичните търгове, споменахте държавните помощи, които съставляват части от вътрешния пазар. Най-вече е, в новите държави членки имат тръжни процедури в областта на транспортната инфраструктура, имам предвид Полша. Имало е оферти, които са включвали назначаването на китайски работници, като се пренебрегват изцяло колективните трудови договори. От друга страна, и искам да спомена на е, една друга тема. Помощите за гръцките корабостроителници, е, помощи отпуснати от Европейската инвестиционна банка. Бяха предвидени милиарди евро също така е, за подпомагане на корабостроенето в е, е, Корея. Значи тук има изкривяване на конкуренцията. Искам да отправя една молба към вас. Подновихте вашето предложение за сътрудничество и искам да ви помоля комисията да реагира по-бързо на писмени и устни запитвания на депутатите. Искам да ви дам пример от uh, Германия. Е, за един случай, когато имаше стотици милиони евро при неправомерни тръжни процедури и обаче информацията е много оскъдна, въобще не е ясно какво се случва. И затова ви моля да реагирате по-бързо, вие и вашите служби, не само когато се отнася за съдебни производства, съдебни мерки, но и за мерки свързани с конкуренцията. Благодаря, господин Ланген. Първият въпрос който зададохте, се отнася до рожбата на Барние. Не се отнася до мен. Често се задава и този въпрос. Мога да разбера защо, защото загрижеността е голяма. Има трети държави, които се облагодетелстват от нашите а, тръжни процедури, без да приемат нашите стандарти. има държави, които се възползват от нашата откритост, нашата отвореност, но те не са толкова отворени към нас по същия начин и европейски дружества нямат достъп до техните тръжни процедури. Разбирам вашата загриженост, но искам да ви кажа, че господин Барние, заедно с Каро Дегухт, те отговарят за вътрешния, вътрешната и външна търговия. Те разглеждат този въпрос и ще изготвят своето становище, реакция на тези проблеми, да се изготви една стратегия, стратегия да се вземат правилните решения, така че и другата страна, от срещата страна, да поеме нашите правила. Това е едно положително решение, положителен подход. Другия вариант. Искам да кажа, че ще е против нашите интереси, ако кажем, ако не спазвате нашите вътрешни правила, ние ще ги променим и ще издигнем бариери и пречки. Не смятам, че хората искат това, не смятам, че е правилно да се правят някакви промени, трябва да призовем нашите економически и политически партньори да зачитат на техните пазари правилата, които ние зачитаме е, в рамките на нашия вътрешен пазар, свързани с тръжните процедури, но не само с тях. Например, китайски компании – които искаха да се конкурират с две други европейски компании, за да купят трета компания в Холандия. Не стана това, но имаше голям дебат по въпроса. Това, което трябва да направим, е да кажем на, на всички е, останали да приемат същата отворена система, която имаме ние, да приемат външни инвеститори по начина, по който ни ги приемат тук в е, Европа. Много държави членки в Европа клонят да защитават своите национални интереси. Ние обаче можем да се защитим от ам, чужди инвестиции, които могат да накърнят националните интереси, но това не значи, че трябва да има прекомерен контрол на чуждите инвестиции. Това ще противоречи на нашите интереси, защото а, ние инвестираме повече извън Европа, отколкото чужди компании инвестират в Европа. Има <clears throat> много чужди компании, които работят в Европа и те са по-малко, отколкото европейските компании, работещи е, отвъд Европейския съюз. И в крайна сметка, ако предприемам такива строги мерки, ние е, ще сме тези, които ще загубят. Например, като футболен е, от, отбор, да речем е, да се победи Барселона, като се е, заема отбранителна позиция. Тук не става въпрос а, само а, за отделно разглеждане на тези въпроси. Те трябва да бъдат взети предвид заедно. А, има въпроси, които могат да бъдат решени за един месец, но има други, а, които са по-сложни. Ние сме много близо до постигането на едно решение, до намирането на ключето за решаването на проблема. Ще видим как трябва да решим тези е, проблеми. Благодаря ви. Верна риска да се включи отново. Проблемът, господин комисар, е следния, защото вие пренасочихте въпроса, господин Барние, това е така, но няма достатъчна координация в Европейската комисия по този въпрос, е, защото става въпрос за тръжни процедури и за държавни помощи. Е, вие се занимавате с а, държавни помощи на държави членки, в отделни държавни членки, които водят до изкривяване на конкуренцията. Обаче 20 милиарда евро, ставаше въпрос за сделката в а, Полша и а, а, китайска а, фирма, която искаше да назначи китайски работници, беше включена в тръжната процедура. И сега в крайна сметка а, пак се получи изкривяване на принципите на, на пазара. Обаче никой не пое а, отговорност. Ставаше от една става въпрос за тръжната процедура. Вашите служби казаха, това не е в нашите компетен... компетенции. От, от друга страна, а, не е регламентирано отпускане на държавни помощи. Това е във вашите компетенции. А, случаят вече тече от година. Преди една година министър си подаде оставката заради този случай. Estoy trabajando yo y mis servicios porque es un caso de ayudas de Estado. Що се отнася до Нюрнберг? инфраструктурата там. Тук става дума а, за проект, който е финансиран от Германия, а не от комисията. Комисията трябва да се занимава с въпросите, е, по които е компетентна. Що се отнася до китарската оферта, това не е въпрос от компетенциите на държавата, защото става дума за публичен търг и т.е. попада под компетенциите на комисаря по конкуренцията. Господин Тремоса и Барчелис, благодаря ви. Споменахте, струми се, летищата в първоначалното си изказване. Знам, че това е въпрос, който засяга държавите членки и техните правомощия, но знаете също времено, че в Испания на практика няма конкуренция между летищата, като се има предвид, че летищата се управляват от едно, един централизиран орган. Така, така чаха нещата до кризата. След това започнаха да се трупат загуби, възлизащи на десетки милиони евро. Липсата на конкурентна способност не само в Испания, а и в цяла Европа е свързана с това. Той е много чувствителен въпрос в Каталуния, откъдето съм аз. Изглежда правителството иска да приватизира, а не да децентрализира управлението на летищата и да го предостави на регионалните власти. В Германия летищата се управляват отчасти от лендерите и мисля, че това е по-добра идея. И дава възможност летищата да останат е, в крайна сметка държавна собственост. Съгласен ли сте с моя коментар? Като представител на левите сили. Господин Омония, сигурен съм, че а, сте, сме съгласни поне по един от въпросите. Господин Ланген изглежда се изненада, когато ме нарекохте левичар. Е, какво толкова смешно е да има един комисар, който е от левите. Нека да се върна към въпроса на господин Тремоса. Сигурен съм, че сме съгласни по един въпрос. А именно, че това, което се извършва от политическите органи на по-низки равнища, не трябва да се решава на по-високите равнища, където такива е, мощия не лежат. Така че това е положението в Испания, що се отнася до управлението на летищата, но това не е въпрос свързан с е, правомощите на комисията е, и със сигурност поне не е с моите. аз много внимавам да не навлизам в територии, които попадат под компетенциите на други комисари или пък на националните и регионални власти. Това, което мога да кажа тук е, че внимателно разглеждам въпроса за държавната помощ за летищата. Има много случаи, по които в момента се работи. И мисля, че принципно идеята беше държавната помощ за транспорта да може да се получава. Ние работим по много такива случаи и по много случаи свързани с летища всъщност или с ам, авиокомпании, предлагащи ефтини полети. Някои от проблемите с летищата са разрешени от тези компании. а други са свързани с тях. И това показва, че освен всичко останало, трябва да приемем насоки за държавната помощ за летищата. И в тази връзка също трябва да се приемат такива насоки и за пристанищата. И подготовката на тези насоки в момента върви трябва да се вземе решение каква част от летището се разглежда като инфраструктура и в коя част на летището не може да се получава финансова помощ от страна на държавата. Едно решение на Европейския съд по отношение на сигурността на летищата казва, че там може да се предоставят обществени субсидии, но да кажем една магистрала, която е изградена по публично-частно партньорство, тогава не е, е моя работа дали държавата е, участва е, и подпомага тези проекти. Въпросът е кога се говори за държавна помощ. Труден е този анализ, но вече се работи по него и в Генерална дирекция конкуренция и в моя кабинет, смятам, че ще излезем в крайна сметка с коментари по въпроса. Трябва първо да се проведат консултациите, но това няма да стане до края на тази година. Най-вероятно ще стане следващата година. При всички положения съм съгласен с вас, че тук говорим за много важен въпрос, тъй като става дума за страшно много пари. Председателката, закривам списъка на е, желащите да се изкажат. Чухте имената на тримата останали. Госпожо Краца, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, Извинав, извинявам се. Ако задам въпрос, на който вече сте отговорили, тъй като трябваше да присъствам за гласуване в друга комисия и затова пристигнах малко късно тук. Но що се отнася до споразумението за конкурентно способността, смятате ли, че то ще добави нещо към съществуващата политика в тази област на Европейския съюз? И как смятате, е, че е, то ще бъде свързано с пакета за економическо управление, където казахте има елементи, които засягат бюджетната дисциплина и дисбалансите в европейската економическа политика. Как е свързано всичко това с управлението? Благодаря. Госпожо Краца, мисля, че това е въпрос за Оли Рен, а не за мен. Това е въпрос, който попада под компетенциите на комисаря по економически и парични въпроси. Е, по-рано щеше да е, е под моите компетенции, но е, ето на 2011 година сме. Нещата са различни, така че или Оли Рен, или господин Барозо трябва да се изкаже по този въпрос. Дирк. Mij u dan een vraag stellen over iets wat wel благодаря, господин комисар. Мога ли да ви задам въпрос, който попада в вашата област, а именно феномена на зестрата? От 80 години насам се вижда, че когато се приватизира някоя фирма, това напоследък се случва много често, правителствата се опитват да дадат някакъв вид стимули, да, така наречената зестра, за да насърчат хората да закупят акции. Виждали сме е, това много, много пъти. Е, ето, например, случай с либерализацията на почтенските услуги. Вие започнахте няколко проучвания във връзка с Royal Mail в Англия и бългийските и френските почти. И се оказва, че тези фирми поемат и пенсионния товар на тези свързани с почтенските услуги. В последно време се оказва, че правителствата едва ли не стават собственици на финансовите институции, които се национализират или а, в, в които държавата има мажоритарен дял. И мисля, че отново ще видим феномена на зестрата. Видяхме как работи той в областта на почтовските услуги и се опасявам, че отново ще се върне. В финансовия отрасъл тук е... искам да ви направя едно предупреждение в момента, в който започне е, да се проявява този, това явление, зестрата е, в финансовата област, много трудно ще можем да го спрем. А, какво ще се случи с него, когато финансовите институции преминат отново в частни ръце? Le estaba siguiendo su intervención por la traducción francesa y el fenómeno de diary. Аз внимателно слушах, прочем, превода от френски. Вие говорихте за зестра. Какво имате предвид, като казвате зестра? Трябваше май на испански да слушам превода, да видим дали ще се получи по-добре. И е, позволете ми с няколко думи да разясня. Е, не, ние говорим за зестра, образно казано. За какво става въпрос? Когато имате, да речем, държавни почти и те се приватизират, е, след като дружеството вече е частно, то получава една допълнителна капиталова инжекция от е, държавата, за да се обезпечи е, прехвърлянето на пенсионно-осигурителните е, плащания, съответно задължения. Да, като, като идеята е приватизираното дружество да се закрепи на пазара. Значи, от една страна приватизация, но от друга страна е, такива стимули е, за купувача от частния сектор. Е, та това ние наричаме зестра. Е, е, от испански беше пределно ясно. Благодаря на испанските преводачи. Е, да, това е едно от нещата, на които се опитваме да, да откликнем, да, да намерим отговор, да възпрепятстваме фактически е, прикритите компенсации, които се дават на частни оператори, доставчици на е, услуги от общ интерес. Ние във всеки случай е, проверяваме условията, е, е, при които частният оператор представя общата или универсалната услуга. Гледаме точно как е възнаграждаван той за това, какви са условията на, на плащане. И както казахте вие във вашия пример, е, прехвърлянето на частно осигурителните, на, на пенсионно-осигурителните задължения върху частното дружество може да налага известно субсидиране, за да бъде конкурентно способен частният оператор на пазара. Но има и други възможности тези така наречени зестри да се финансират от кръстосано субсидиране – е, на пръв поглед е, е, това прилича на субсидия наистина, но всъщност осигурява конкурентоспособността на дружеството. Ние винаги внимателно анализираме такива случаи. Що се отнася до почтите, например, в момента проучваме въпроса за две важни почтенски е, системи, белгийската и германската. В, в, встъпителното си изказване аз а, е, казах, а, е, а, ние насочваме вниманието си към а, а, услугите от общ економически интерес и как те се финансират когато се осъществяват от частен оператор. Понеже няма смисъл да се отдава такова значение на някаква дребна услуга, която се доставя от едно местно търговско дружество от името на някаква малка община. Това едва ли би упоручило конкуренцията на вътрешния пазар, а пък местните граждани ще си се погрижат техните избраници в Общинския съвет да управляват отношенията правилно. Но вече в по-големите мащаби на вътрешния пазар – Следва да е, следим за субсидирането, за кръстосаното субсидиране и особено, що се отнася до големите играчи в областта на обществените услуги, има и друг въпрос и той е за ефективността на предоставяне на услугата. Тоест, ние бихме могли да признаем известно субсидиране – на определено равнище на ефективност и ефикасност. При бързо понижаване обаче на тези показатели възниква въпроса защо държавата да продължава да финансира, да, да, да субсидира фактически тези оператори. Ето така стоят нещата. Благодаря. И накрая Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви, че отговорихте на всички въпроси. Аз от е, самото начало внимателно ви слушам и, и, и се възхищавам от вашата осведоменост и все пак е, се опитвам да, да мисля в две качества тук. Да, да мисля е, и за нашите съграждани. И в край на краищата стигам до извода, че има го правото на конкуренцията за елита, от една страна и правото на конкуренцията за обикновените хора, за, за обикновените частни предприемачи. И, и имайки предвид отрицателното отношение на гражданите към Европа, днес би следвало да се ориентираме към една разумна конкуренция, така както се говори за разумно земеделие. Е, би трябвало, е, понеже в крайна краща тук, тук се апелира към вярата на хората. Не се опитваме да убедим е, своите съграждани, че благодарение на Европа днес практически няма граници и, и, и всеки може да се захваща с всякаква стопанска дейност. Опасявам се обаче, че Предвид днешните затруднения е, във всички държави членки, нашите е, съграждани поставят под съмнение същността на самата конкуренция, самата полза от е, такава широка и свободна конкуренция. Вашия предшественик трябва да ви кажа, започваше всяка среща с нас с е, е, отчет, че през последното три месече е, бил събрал еди колко си милиона глоби за нарушаване правилата на конкуренцията и аз веднъж се усмирих да запитам, добре де, от всички тия приходи под формата на глоба, каква полза излякоха са гражданите. Беше ми отвърнато, че това не е проблем, който занимавал комисар вие, слава Богу, не започвате своите е, е, разговори с нас по този начин, но, но не смятате ли, че е уместно е, в духа на, на откровеност да помислите и, и по този въпрос? Благодаря ви, господин Гозес. Благодаря ви и за възможността, че ми давате, за възможността, която ми давате да, да, ви, да ви дам един политически, а не е, експертен отговор. Конкуренцията за кого е? Конкуренцията е в полза на гражданите и аз би казал и на малките и средните предприятия. Аз всеки път, когато се срещам с вас, наистина не започвам с отчет на събраните глоби, но миналата година, 2010, първата ми на поста, комисар за конкуренцията, събрахме 3 милиарда. 3 милиарда. А, и за какво това? Е, срещу авиопревозвачи, например, които бяха събрали надбавка и по този начин бяха ощетили много предприятия, които се нуждаят от въздушен транспорт за своя износ. Гражданите ли страдат от това? Да, аз смятам, че гражданите страдат и то пряко, понеже плащат по-скъпо за стоката, която купуват, която е транспортирана по такъв един скъп начин. Е, и, и това оскъпяване е, е резултат е, пряко от картелирането на редица авиопревозвачи. Но ние, ние, ние, е, нашите решения не се свежат единствено до глобите. Е, е, например, е, е, решения сме взимали за, за е, козметичния отрасъл, например, шампуани, сапуни и така нататък. Е, взимали сме решение по сливането на, на две големи дружества в е, козметичния отрасъл и им казахме, ако искате да приемем е, сливането помежду ви, ще трябва да ги да, да разделите това и онова. А, т.е. т.е. Да, да приемете нова организационна структура, така че цената за гражданина да не нараства. Понеже ние им казахме е, в резултат от сливането, крайните цени на козметичната продукция ще нарастват в редица държави. И ние възпрепятствахме това. И, и комисарите, депутатите, а и министрите, е, мисля, е, трябва да го разясняват широко, понеже гражданите, разбира се, не, не, не четат всеки ден какво става в областта на конкуренцията. Ние е, следим е, тези въпроси и ние трябва да разясняваме. А гражданите ще ни разберат. Те понякога са по-умни, по-разумни от нас. Те следват в края на кращата интуицията си. Когато се е, срещам с обикновени хора, аз е, не чувам някакви протести за това, че събираме глоби, глоби че се борим с картелите, е, че разширяваме конкуренцията. Само когато се срещам с големите предприемачи, тогава да, чувам критични бележки срещу глобите, които налагаме, срещу усилията е, е, да разширяваме конкуренцията. Аз обаче не съм комисар представител на големите предприемачи, на големия бизнес. Аз съм комисар на Европа, на европейските граждани и на, и на милионите и милиарди малки и средни предприятия, които страдат. Въпросът за Европа. Как гледат гражданите на Европа? Гражданите всеки път се оплакват от Европа, гледат с лоша око на нея, винаги когато тя не може да вземе решение. Всеки път, когато заседава съветът и накрая няма решение, което да реши проблемите на гръцките, на, на холандските, на португалските, на литовските, на румънските, на българските, общете граждани, обликът на Европа страда. Ако през идните дни и седмици обаче взетите инициативи за да се откликне на страданията на либийския народ. Ако а, е, тази инициатива а, е, не, не падне жертва на разногласията, то Европа ще заслужи уважението на своите граждани. Европа трябва да може да носи своята отговорност, да взима своите решения и винаги, когато го прави, гражданите са удовлетворени от нея. Ето това е посланието, което следва да отправяме към своите съграждани, а не посланието на, на, на страха, а, а, не посланието на дефанзивната позиция. Ето това е посланието, което имам към вас. Благодаря. С това приключва слушането. Днес благодаря ви, господин комисар, за отговорите. И, както казах, скоро, на 12 юли, вече го има в графика. Очевидно сте дали съгласието си. На 12 юли отново ще се видим с вас. Благодаря. And we'll have about a five minute pause before the... Сега ще направим около 5 минути почивка преди да пристъпим към слушането, посветено на депозитно-гаранционните схеми. Okay, everybody, if you could take your seats. И така, ако обичате да вземете местата си, подновяваме нашето заседание и сега преминаваме към седма точка, която се отнася до публично изслушване относно схемите за гарантиране на депозитите, принос към финансовата стабилност, защита на доверието на вложителите. И сега приветствам нашите гости експерти Дърк Кюпей, който е заместник-председател на ЕВДИ. Той а, ще направи едно 15-минутно експозе. След това Вера Котрел, която разполага с 10 минути. Тя е а, политически съветник и ще говори за това как да се а, гарантират доверието на вложителите. След това а, преминаваме към втората част, където ще говорят Андреас Пенгъл, Федерико Корнели. Те ще говорят а, за схемите за гарантиране на депозитите в италянската банкова система. След това ще следва изказването на Луис Тежеро Пита Девейга. Той а, ще представи как стоят нещата в испанския банков сектор. Много неща трябва да обсъдим. Искам да помоля ораторите да се придържат към времето си за изказване. Първият оратор ще разполага с 15 минути, следващите с по 10. Моля ви, не четете а, вашите изказвания то прекалено бързо, за да могат а, преводачите да ви изследват, да не се налага да ви прекъсвам и нещата да продължат още по-дълго. Когато започна да ви гледам отчаяно, е хубаво да се ориентирате към приключване, за да може и колегите да ви зададат въпроси. Няма да казвам нищо повече, преминавам директно към Пе и се извинявам, че може би погрешно произнесох имената на всички, но членовете на комисията са ми свикнали и така имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е чест че ми давате думата да говоря в качеството си на член на ЕФТИ и да говоря за гарантирането на депозитите на вложителите. Искам да кажа няколко думи за ЕФТИ, защото не всички от вас познават ЕФТИ. Това е Европейския форум на застрахователите на вложения. Ние се занимаваме с системите за гарантиране на влагане в Европейския съюз. 42 страни представляваме. През 2002 година беше основан нашата организация. Работим тясно сътрудничество с Европейската комисия. Обменяме опит, мнения. Ние имаме опит с това да се гарантират депозитите на вложителите. Работим и с законодателните органи и с другите релевантни организации в финансовия сектор. В рамките на сътрудничеството на ЕФТИ и комисията, ЕФТИ е изготвил някои основни документи за Европейския комисия, свързани с събирането на вземанията, гарантирането на вложенията, сътрудничеството между системите за сигурност и засилване на осведомеността на гражданите. Схемите на ЕФТИ не са само така наречените автомати за плащания. ние имаме един по-широк мандат. Тази е, гаранционна схема има други измерения. Е, имаме банки, които се занимават е, с тези системи, имаме обществени органи, имаме частни институции, банкови издружения, които всички те се занимават с тези системи за гарантиране на депозитите. Тук не става въпрос само за представяне на, на определени банки, става въпрос представяне на, на централни банки, на друж, сдружения, занимаващи се с управлението на дълга, частни а, институции, банкови а, организации и така нататък. Както казах, а, ние се занимаваме с тази схема за гарантиране и а, не се занимаваме само с а, това да бъдат а, обещетени а, вложителите, а ние се грижим за това въобще да не се стигне до а, а, от страна тези банкови институции. Разбира се, а, Отделните надзорни, надзорни органи извършват оценки, контрол в съответните а, държави, членки, а, извършват проучвания и така нататък. Това най-общо казано за системата за гарантиране на ЕФД. Искам да спомена нещо по, директу... по директивата 94-та година. Това беше минимално хармонизиране на схемите за гарантиране на европейско а, ниво. Някои а, насоки бяха с задължителен характер, например минимал... минимална гаранция от 20 000 евро, защита на интересите на, на клиентите. Имаше други принципи, а, които бяха по-гъвкави, с а, отворен характер, например горния прак на гарантираната сума. От друга страна, трябваше да се вземе предвид дали потребителя трябва да вземе участие в тази загуба и тя да не надвишава 10%. Освен това, не само вложителите трябваше да бъдат защитени, малки капиталови дружества, частни вложители, финансови институции, държавни институции и така нататък. Имаше голяма степен на гъвкавост. Това беше по-голямата част, по-малка част имаше задължителен характер. Също така имаше и една част, която не беше покрита от директивата. Въпросът свързан с финансирането на тези системи за гарантиране на депозитите, за мандата на тези гаранционни схеми, кой е носител на тези схеми и така, нататък, и така нататък. Дали тези системи трябва да бъдат регулирани от държавата или от частния сектор. Необходимо е, необходимо е всеобхватно регулиране а, на гаранционните схеми, обаче, как споменах, тази директива не обхващаше всички а, аспекти. И беше изготвена нова директива, която включваше по-голямата си част задължителни разпоредби. И това беше предложение от юли 2010 година. 1,5% са целевите нива, които бяха включени в това предложение – 150 милиарда евро ще бъдат спестени в срок от 10 години. Това беше изчислението на комисията. милиарда евро е сумата, ликвидната сума, която може да бъде спестена от гаранционните схеми. Относно взаимната солидарност, член 10 за гарантиране на гаранционните схеми, за това, че те трябва да се подхождат. Принципът за страната на происход беше поставен под въпрос дали системата на приемащата държава трябва да поеме отговорността. 7 дни беше срокът, беше намален на 7 дни срокът за изплащането на сумите. Това предложение на комисията беше прието от ЕФТИ в голямата си част, обаче се говореше за по-голяма степен на хармонизиране на горния прак от 100 000 от 100 000 евро. Ние критикувахме а, е, формулировката на, а, е, само, на самия депозит, защото формулировката беше много а, е, тясна. А, ние смятаме, че а, директива трябва да има по-голямо приложно поле. Също така и за при Годните депозити, покритите депозити. Ние критикувахме и срокът за изплащане, срокът за изплащане от 7 дни, 7 работни дни. От 2011 година ще въжи срокът от 20 дни. Това е завършен срок за всички държави и членки не е възможно толкова рязко да бъде намален срокът на 7 дни. ФД иска да бъдат съкратени тези срокове, но първо трябва да се включи системата за разглеждане на отделните вложители и след това да се стигне до съкръщаване на сроковете. Пазарът няма да бъде стабилизиран, ако трябва банковите институции да са принудени да се придържат към такива кратки срокове. 1,5% тази ставка беше критикувана от нас. Системата за, за внасянето на сумите. Ние критикувахме е, тези системи в някои държави е, членки, за това, че те трябва да адаптират и да променят тези системи. Също така критикувахме неутралната солидарност, е, предоставянето на кредите в рамките на гаранционните схеми. Също така критикувахме и начинът на инвестиране на средствата на вложителите в Европа не е имало такава гаранционна схема, която е довела до а, загуба на средства. Ето защо ние смятаме, че разправите трябва да бъдат адаптирани по съответния начин относно отговорността на гостуващата страна, на приемащата страна. ЕФТО изготви предложение как гаранционните схеми могат да си сътрудничат. Смятаме, че трябва а, да не е задължителен характер, отнасящ се до отговорността поемана от приемащата държава. Изплащането се забавят много, в зависимост от това дали държавата членка е в еврозоната или не. И не на последно място, една от големите критики беше ограничаването на мандата на тези схеми, свързани с рестриктивния характер на разходването на средствата. Като цяло имаше един открит характер на разходването на тези средства, но а, бяха постигнати много големи обеми от средства. Трябва да има ограничаване, един горен прак на разходване на средствата. Обаче смятаме, че за гаранционните схеми не трябва да има ограничаване – на разходването на средствата и такова ограничаване в държавите членки не е довело до а, някакви положителни а, резултати. Ние не смятаме, че каквато и да е била намеса или слагане на горен прак при разходването на средствата, или каквато и да е била намеса в тези гаранционни схеми, ще доведе до някакви съществени положителни проблеми. FD, FD предложи отделни изменения към директивата. Те бяха прияти от докладчика. Беше обсъждан в съвета въпросът с основата за измерване на определени видове е, депозити, на покритите депозити и на е, пригодните депозити. И така, фактическите е, депозити, които са гарантирани в отделните държави членки, са подлежат на различни разпоредби. Има отделни разпоредби, които ясно са а, формулирани. Те предоставят абсолютно свободно разходване на средствата. Също така трябва да има а, задължения за изпълнението на регресионни искове. Искам да подчертая, че с този проект, проекто доклад разходването на средствата трябва да е А, да се осъществява по такъв начин, по какъвто се осъществяваше и а, преди, и да се спазват а, решенията на Базелския комитет. Радваме се, че докладчика е включил в, в своя доклад а, еврото като валута е и че се включва свободното разходване на ликвидните средства. Трябва да се запазят и доказаните системи в отделните държави членки и трябва също така да се рискува там, където е възможно. Благодаря. Чак в 12 часа ще имате възможност да зададете своите въпроси. Ще си запиша, че Вики иска да вземе думата и сега Преминаваме към Вера Котрел от името на Уич. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да говоря пред вас днес. Казвам се Вера Котрел, работя по финансовите услуги като съветник по политиката на Уич, независима организация на потребителите в Великобритания. Ние сме една ние сме най-голямата организация на потребители в Европа е, напълно независими от правителството и финансирани чрез е, продажба на е, книги и изписания за потребители. Аз се занимавам с схемите за, гарантиране на депозити. Е, според нас те са отрешаващо значение за е, функционирането на Европейската банкова система, за да се постигне доверие на потребителите. Ето, например, масовото изтегляне на следства от Northern Rock през 2007 година е един а, е, пример за това. И за това е, трябва да е ясно какво се опитва да направи системата в момента. Затова е, трябва да се прилага ясен подход, да, така че да има и общи изисквания за схемите за гарантиране на депозити, като същевременно се гарантира някаква гъвкавост, в зависимост от начина по който те действат. Това е и предложението на комисията. Искам да очертая днес да, моментите, където гъвкавия подход е добро решение. Ще говоря за графика местни, е, временните високи е, наличности по сметка и защитата по продукт. Е, нека да представя един е, принцип, който предлагаме за схемите за гарантиране на депозити и да говоря за неговата ефективност. За да функционират добре пазарите, е необходимо доверие на потребителите. Това е принципът, който трябва да се използва за да се оцени дали архитектурата, процесите и системите е, на защит, на, на схемите за гарантиране на депозитите е, работят е, добре. Целта е да няма прекалено голяма тежест върху потребителите. Информацията да обяснява как действа схемата, но не да иска потребителят да тълкува тези обяснения в подробности. Защо трябва да се предполага потребителите да могат да предвижват случващото се на пазара, след като това не могат да го направят големите банки? Потребителите просто няма как да правят due diligence, diligence по е, депозитни е, сметки и те избират много често спестовните сметки, защото се смятат, че тези сметки са ниско рискови и там капиталът им е гарантиран. Това е доказано от факта, че през последните 10 години спестяванията в спестовни сметки надхвърлят тези в акции. Нека да ви е, да поговоря малко за информационните решения. В Великобритания хората често бъркат продуктите с е, институциите. Смятат, че продуктите са отделните действащи лица. И много често, е, е, както показва проучване на органа за финансовите услуги, потребителите смятат, че отделните продукти е, се от отделни институции. Факта, че е, всяка институция получава само една е, авторизация е шок за потребителите, които го установяват. Изглежда това е в полза на банките за сметка на потребителите. Също така, хората разглеждат отделните марки или продукти като напълно отделни един от друг. И затова не смятат, че е, че е допустимо да има обща авторизация. Председателката моли оратора да забави, тъй като чете твърде бързо. И така има много трудно да разберат кои банки извинете, кои марки са, или продукти са част от коя попада под кое е разрешително. И проучването установи, че потребителите смятат, че режима за издаване на разрешителни трябва да се промени, така че всеки един продукт да получава разрешително по-отделно. И тук е, искам да подчертая това. Според нас защитата трябва да е на нивото, на което действа потребителят. Тоест, е, е, потребителят депозира средствата си по продукт, а не по регистрация на компанията. Промяната на названието на продуктите на собствен... собственика на компаниите и прочие само объркват потребителя. Знаем, че има различни лимити на е, компенсациите и смятаме, че като няма общо европейско изискване за отделно авторизиране по продукт, най-малкото е да се допусне държавите членки да позволяват компенсации разпределени по продукт и по потребител. Другият важен въпрос, който искам да спомена тук е съвременно високите наличности по сметка. Трябва да се покрият тези наличности в много повече случаи от покритите сега, които са продажба на къща, пенсия или наследство. Ето, например, жертвите на престъпления могат да получат е, някакви компенсации е, или пък може да получат някакъв вид заплащане от е, застраховка. Същото въжи и за изплащане на е, застраховка живот или пък застраховка болест. Така че е, има много повече случаи, при които е необходима защита на временно високите наличности по сметка. И в тази връзка е необходимо дефиницията на допустимите за защита временно високи наличности да се промени. Приветстваме някои от сегашните предложения на комисията, например създаването на възможност потребителите да се обръщат към една инстанция в собствената си държава, т.е. схемата за компенсации. Така се е, слага и край е, на практиката. Е, също и привесваме края на практиката на прихващането. Смятаме, че тези мерки са необходими. Що се отнася до прихващането в Великобритания, много потребители имат е, и депозити в същата банка, в коя, е, която има е отпуснала а, заем, а, гарантиран с ипотека. Прилагането на прихващане може да остави тези потребители без пукната пара. Това а, е шокиращо за потребителите. Самата идея за такова прихващане е изключително притеснителна за тях и смятаме, че те не трябва, и прихващането не трябва да се използва. Що се отнася до сроковете за изплащане на компенсациите, е, смятаме, че ако сроковете са е, над 5 дена, това вече може да предизвика сериозни затруднения за потребителите, особено за онези, които е, имат малко средства и е, бюджетират разходите си седмично. Затова приветстваме предложението на комисията за междинно е, изплащане на определена сума преди цялото покриване на компенсацията. Целта е да се гарантира финансовата сигурност и това е отговорност, за да може да се преодолеят провалите на системата. Благодаря. Italian, uh... Благодаря. Сега италианските кооперативни банки. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря, че имам възможността да говоря <clears throat> за гаранционната схема на австрийските Райфайзен банки. В уголните думи чухте, че италянските кооперативни банки са изградили една нова система за гарантиране на депозитите – и се радвам, ако мога да съм полезен и с опита ни от Австрия. Относно австрийските кооперативни банки, гарантирането на вложенията е много важно, защото нашата система обхваща повече аспекти от същинското гарантиране. Се опитваме да защитим повече системи. Важно е обединяването на гаранционните мрежи да функционира за напред. für die meisten Genossenschaftsbanken und Sparkassen in Europa. Denn alle ihre Sicherung... Всички системи за гарантиране гарантират на клиентите една всеобхватна защита. Обаче подходът за прилагането на един и същи метод към всички не функционира. Колегите от Испания ще а, обяснат по-подробно. Системите, които се прилагат, се доказаха по време на кризата и не трябва да стават жертва на криворазбрано хармонизиране. Смятам, че предложението на доклада на, докла, на доклада на докладчика е поел в правилната посока. Трябва да има общи изисквания. Ако може да премести микрофона, казва председателката. И така, предложението на докладчика определено единно ниво на защита, общи изисквания – обаче допуска и различни варианти при достигането на крайните цели. Този подход ще отрази разнообразието на банковата система в Европейския съюз и това предложение е по-добро от това на комисията. Не е правилно да се ограничават всички системи и да се свежат до функцията единствено на изплащане на средства как изглежда нашата система. А, системата е подобна на тази, която представи колегата от Италия. Ядрото на нашата система е редовно наблюдаване на нивото на риска в отделните финансови институции. Само по такъв начин кризисните ситуации могат да бъдат предвидени и могат да бъдат предприяти съответните мерки ако е необходимо, от другите банки в сектора ще се предоставят средства за отстраняване на, на потенциалните рискове, които ще доведат до кризата. От 120 години се прилагат тези предохранителни мерки и за този период нито една банка не е обявявала фалит – ако се стигне до несъстоятелност, то тогава системата ще включи всички аспекти на съществуващите директиви, както на старата, така и на новата. Банката иска да гарантира дори и вложенията на, на клиентите и на, на частните вложители вложения, които не са включени в гаранционната схема. Ние искаме да предоставим една всеобхватна защита. Това ще е възможно само когато има една мрежа от ефективни системи за гарантиране на, на депозитите. Нашата система се води от принципа, че на време на намеса е по-добра, отколкото да се изчаква до последния момент, когато се обяви несъстоятелност. Трябва да има навременна намеса, защото санирането изисква по-малко средства, отколкото справянето с а, евентуален а, фалит. Важно е да се запази доверието на на вложителите и потребителите не се обезпокояват е, от е, лоши новини в е, пресата. Относно последствията. Първото предложение на комисията ни разочарова. То не взе предвид разнообразието на банковите системи и а, функциите на банките се свеждаха единствено до изплащането на средства. Не разбрах защо комисията а, изготви такъв тип предложение. Прочетох съображение 11 и коме, комисията казва, че а, клиентите трябва да се доверят в банките дори и по време на криза. Няма нищо лошо. А, банковите а, дейности трябва да се радват на доверието на потребителите и в бъдеще. Тук не става въпрос само за клиентите на, ир, на ирландските банки, за това, че вложителите усетиха на гърба си последствията от банковата криза. За страни, в които има експокс финансиране, системата предостави големи предизвикателства. Жизнеспособността на банките не трябва да бъде застрашавана, както и възможността на банките да предоставят финансиране и кредити. Стана въпрос за дългите преходни периоди, периоди и срокове включени в предложението на докладчика и свеждане на процента до 1% от гарантираната сума на съответния депозит. Трябва да има гаранции, така че а, банката да разполага съответния капитал, който да предоставя а, на своите клиенти. Има предложение от Португалия, което беше прието. Друга тема е свързана с разходван... разходването на средствата. Докладчика предлага един прагматичен подход. Една трета от фондовете могат да бъдат използвани за предохранителни мерки за избягване на а, фалит. Също така се посочва аргумента, че това разходване е само на теория, защото банките а, биха оставили конкурентите им да фалират, отколкото а, да им помогнат. Обаче в Австрия практиката показва, че такъв тип саниране е реалистично и то не е само в един децентрализиран сектор. Австрийските банки през последните години а, на едно с Сабава, Кин Констанция, това са два, две конкурентни банки, които бяха спасени, защото беше осъзнато, че щетите в случай на фалит ще са много по-високи. При относно срока за изплащане и намаляването на срока до 7 дни от страна на комисията. От наша гледна точка това е нереалистично, защото за този кратък срок не може да се провери кои от титулярите на сметките имат право да а, получават средства. Ако бъдат а, отпуснати средства неправомерно, те трябва да бъдат изискани обратно и по този а, начин други титуляри, други кредитори ще трябва да поемат негативните последствия. Също така, 5000 евро да бъдат изплашени в рамките на 20 дни. От социална гледна точка това е добре, но а, от друга страна, ако има неправомерно отпускане на средства, то проблемът с предоставяне на средства на титулярите на банките ще продължава да съществува. Относно, относно с застраховането. трябва да се привлече вниманието на клиентите към рисковете, които съществуват. Да, клиентите са привлечени от, от високите лихвени проценти по депозит на отделните банки. Това е добре, но те трябва и да са наясно с евентуални рискове. Относно а, усилията на комисията. Добре ще е тя да засили трансграничните разяснителни кампании, свързани с финансирането и банковото дело. Благодаря ви и ако имате допълнителни въпроси, съм готов да отговоря. Благодаря. Сега Федерика Корнели. Благодаря за поканата от името на италианските кооперативни банки. Това са 420 най-дребни банки, но цялата система се нарежда на трето място по големина в страната. Банките не са регистрирани на фондовата борса. Са съвсем малки банки, подпомагащи населението по места – имат свои правила. 70% е, от печалбата им по закон трябва да бъде реинвестирана и да обслужва развитието на местната общност. Е, така че нерегистрирането на фондовата борса е, има и своите предимства, тъй като всички проблеми, свързани с оповестяването на информация на борцата, се заобикалят. Потребителите са всъщност съдружници и по закон се ползват с пълна защита. Ние разгледахме причините за кризата. Тя най-вече се дължи на липсата на контролни механизми за поддържането на ликвидността. Отчасти нещата се свеждат и, и до проблеми е, в управлението на дружествената собственост в банковия сектор като цяло. Съгласно действащата директива, ние осигуряваме като кооперативни банки по-висока степен на финансова стабилност и пълна защита на потребителите. Аз с интерес и слушах изказването на госпожа Катрел. Бях впечатлен наистина, тъй като ние се движим в тази посока наистина към пълна потребителска защита и предлаганата уредба, независимо от посочените от австрийския колега проблеми, е необходима. Има го и рискът обаче от заобикаляне на а, законовите изисквания от страна на банкерите. Тези 1,5% авансирани средства за гарантиране на, на депозитите могат да потикнат някои банки да заобиколят това изискване, доколкото то струва пари. Те е, могат да предлагат, например, някакви альтернативни инструменти, които не фигурират като депозити и съответно да не се ползват с защита. Е, един е, клиент е, с значителен банков остатък от 20 и повече хиляди, например, може да получи оферта за альтернативни, недепозитни финансови продукти, които разбира се ще съответстват напълно на, на законовите изисквания. Разбира се, този депозант или вложител ще трябва да вземе своето осведомено решение, но, но така или иначе е, цялата гаранционна схема ще отслабне от това, доколкото определени авуари е, ще отпаднат от схемата. Междувременно това може да доведе и до намаляване на ликвидността на междубанковия пазар – ликвидността е, се основава на разплащателните, на текущите сметки и отлива на средства от тях поради цената на гаранционната схема е, би могъл да възпрепятства поддържането на необходимата ликвидност на междубанковия пазар – и съответно наличието на ресурс за кредитиране. Ние фактически при нас, в нашата практика, осигуряваме защита до милион, 2 милиона, а не, а не тези 100 хиляди, които се е, предлагат. Облигационерите, собствениците на други банкови продукти – не само депозити, също са защитени, в резултат от което се поддържа финансова стабилност. И италианската схема, у нас съществува такъв гаранционен фонд с, както казах, практически неограничено покритие, и има правото да следи финансовото състояние на членовете си, най-малко що се отнася до ликвидността. Той е, проверява ликвидността на е, е, системата ежеседмично, дори ежедневно. И ако банката добре си върши работата и, и спазва изискванията, това се, това се отчита, е, отчита се дори е, състоянието на трудовоправните отношения в банката. И предимството от всичко това е, че независимо от банковия продукт, а ако той е на стойност повече от 100 хиляди, кажем 200, 300 е, хиляди, то той клиентът е защитен е, с участието на Националната банка. Всеки в Италия фактически е, е гласувал известно доверие, отстъпил е правомощия е, на този орган, на нашата гаранционна схема, доколкото той има право да извършва предварителни проверки, текущо да се уверява в финансовата стабилност на гарантираните институции. Е, дори и банкерите да се опитат да прехвърлят банкови продукти от актива към пасива, за да избегнат изискванията на една класическа депозитно-гаранционна схема, това при нас е невъзможно. Ние осигуряваме защитата и в двата случая. Въвеждането на една унифицирана депозитно-гаранционна схема би влушило нещата. И вие би трябвало е, внимателно да разгледате нашия опит на институционална защита. Е, ако вземем 11 ти член от е, проекта, е, там се предвиждат 65% за институционалните защитни схеми, те трябва да получат по, по-висока степен. Тъй като те са единствените гаранционни схеми, тези институционалните, които са в състояние да упражняват надзор върху финансовите институции. Би, би, би трябвало и, и, и 100% да се предвидят за тези институционални схеми, а не 65-те, които се предлагат. Нещо, което определено трябва да имаме предвид, е наблюдението и контрола, превенцията, евентуалната намеса по места, особено по отношение на малките банки. Това са много, много важни работи. Е, от, от Лондон и от Брюксел не може да се упражнява е, наблюдение върху някаква дребна банка в Калабрия или, или в Северна Италия. А ние сме в състояние да правим това. През цялата финансова криза Нашата е, система на кооперативните банки не поиска и едно евро от държавата. Е, посрещна всичките си проблеми, както между другото и в Австрия и в Германия, от собствената си институционална гаранционна схема. И, и някаква автономност, според нас, на националните решения е от значение. Благодаря. Сега Луити Жеро. Аз съм Луис Техеро, е, ръководя отдел е, регулиране е, и политика в Конфедерацията на испанските спестовни каси. Аз бих искал да ви запозная с сегашната практика на гарантиране на депозитите на испанския пазар. Според нас тя удовлетворява голям брой от положенията както по първоначалното предложение на комисията, така и е, по доклада на Европейския парламент. Дори е, ние имаме механизми, които не се предлагат е, в посочените от мен документи на европейско равнище. Нашата схема поддържа стабилността, но дава възможност за гъвкавост. За да може да се действа при това както екс-анте, предварително, така и последващо или експост. Кои са основните черти на нашата депозитно-гаранционна схема в Испания? По покритието си е, тя предвижда за всички кредитни институции първо да участват е, в схемата. Създадени са три фонда за банки, т.е. търговските банки, класическите, за спестовните банки е, или спестовни каси и за кооперативните банки или взаимоспомагателните каси. Освен това се обхващат не само депозитите или влоговете, а и е, депозираните в банка ценни книжа, с изключение на ценните книжа, емитирани от самата банка. Не са обхванати депозитите на финансовите институции, на държавата и на дружества, които участват в банковия холдинг. Какви са по-конкретно финансовите характеристики на фонда? Нещо важно, което трябва да споменем е, че всеки от трите посочени фонда са независими юридически лица. Те са напълно отделени както от е, финансовите институции, които ги финансират, е, така и от държавния бюджет. И тези фондове могат да е, управляват средствата си, да инвестират в високо ликвидни активи, в държавни ценни книжа, на ползващи се с високо доверие е, емитенти. Покритието общо като показател е на 1% от депозитите. И тук ние имаме сериозно възражение, доколкото по директивата се предвижда покритие от 1,5% с разширяване и на обхвата по отношение на, на финансовите продукти. според нас 1% стига. Освен това, за, за регистрираните на борсата ценни книжа, показателят е 5% от стоиността. Годишните вноски се изчисляват по покритието на фонда, т.е. ако покритието вече е обезпечено, не е необходимо да се правят повече вноски, а в случай, че от фонда са разходвани средства за преодоляване на някои затруднения, то ам, след, фондът следва да бъде попълнен с нови вноски, между другото е, и от Националната банка. Що се отнася до самата практика, до, до, до разходването на депозитно-гаранционните фондове на испанския пазар, нещата са по два начина. Естественото предназначение на фондовете, разбира се, е да обезпечат средствата на вложителите. Е, и има редица събития, които са уредени в е, правилниците, които водят до изплащане, до разходване на средства от фондовете. При възникването на такава необходимост срокът е 20 работни дена за изплащане. И още нещо, в което нашата практика се различава от проекто директивата. Според нас 20 работни дена е един разумен срок. Комисията иска да сведе нещата до 7 дена или 5 работни което би поредило сериозни проблеми, доколкото при нас освояването на фонда е, е, зависи от съдебно решение или решение на Националната банка. И е, на второ място, действащата у нас депозитно-гаранционна схема вече има в себе си заложена възможността да приеме мерки за рекапитализация на дадена банка и така не се налага съответно да се изплащат средства на вложителите. Е, при нас са приети три възможни мерки по, по е, реорганизация на изпаднали затруднения банки. Първо, превантивните мерки, е, в случай на, на е, изтичане на капитали, придобиване на лоши активи. По-нататък, е, на следващия етап, могат да бъдат предприяти е, реорганизационни мерки за оздравяване е, на банката. Банката може да бъде изкупена е, от конкурент или да се слее и ние облегчаваме тези процеси, като гарантираме сделките. Възможно е също Националната банка да е, се намеси в управлението на банката, да наложи допълнителни проверки и е, усъвършенстване на управлението на риска. И според нас тази двойнствена система, тя отчасти съвпада с това, което се предлага в проекто акта, а именно а, съчетаването на в един фонд на а, средствата и възможностите за реорганизация на банки от една страна и за обезпечаване на депозитите от друга. Си струва всичко това според нас внимание. Би трябвало да се проучи и вече съответният надзорен орган ще може в зависимост от обстоятелствата да определя коя от тези две цели да, да вземе превес. Така и по-ефективно ще се опозотворяват средствата. Ако вземем един конкретен пример. Банката Кастия Ламанча е от категорията спестовна каса и тя бе рекапитализирана на стоеност 300 милиона евро от съответната депозитно-гаранционна схема. Всяка нова депозитно-гаранционна схема очевидно няма да може да се справи с подобна системна криза. Така че, наред с определенето на общите характеристики на един депозитно-гаранционен фонд – следва да поставим в по-голяма степен ударението върху превенцията. Благодаря. Благодаря ви, и благодаря сърдечно на нашите гости, докладчици, за това, че спазиха времевия регламент. Нека сега да чуем депутатите и техните въпроси. Питър Симон, докладчик, най-напред. Благодаря, госпожо председател. И аз е, благодаря на всички експерти, които докладваха не само за положителната оценка на много аспекти на моя доклад, но и за обзора на националната практика, който направихте. Е, е, аз не мога, разбира се, подробно да коментирам всички въпроси, които засегнахте, но, но, но бих а, коментирал някои от вашите критични бележки, за да обясня защо съм предпочел едно или друго, което според мен е правилно. Първо, въпросът за оценка на гаранциите които дава един фонд, вместо начина му на плащане. Тоест, екс-анте, предварителното захранване на един такъв фонд, би е, е, имало антицикличен ефект, докато гаранционния принцип, т.е. на последващо е, компенсиране на загубите е, би имало процикличен ефект. Въпросните 1 или 1,5% вноска се свързват с необходимостта от е, устойчиво последователно финансово отежняване на, на дружествата. Е, значи, тук се предлага е, 1% за 15 години срещу 1,5% за 10 години. Вижте, в зависимост от срока, фактически е, финансовата тежест годишно е една и съща. По-нататък аз не виждам, ако една банка добре си върши работата и има няколко е, титуляри на сметката, които независимо един от друг биха могли да източат сметката, то докато, докато банката е, е в добро здраве, то какво значение има на кого от тези няколко титуляри ще се изплати гаранционното плащане. То е все същото. Ако трябва да се възпрепятства подобна практика, то, то би трябвало да стане по друг начин. По-нататък, наистина, трябва да се насърчава отговорното поведение на обикновените вложители. Обаче нека все пак не забравяме, че обикновеният гражданин не може до край да оцени надежността на своята банка. Не може до край да, да, да знае доколко рисково би било поведението на банката от разговора, който провежда единствено е, с банковия служител на гишето. 20 дена ли да бъде срока или не, е, следващия въпрос. Аз е, предлагам 20 дена като абсолютно крайен срок и колкото се може по-бързо. И след това 5 дни за 5000 евро. Като, като първо спешно междинно плащане. Според мен не бива да се ангажираме с нищо, което не можем да спазим. И като така би се нарушило доверието на клиентите в системата. Но трябва да си даваме сметка, че повечето хора не биха могли да чакат 20 дена без достъп до средствата си, е, доколкото те им трябват за ежедневни разплащания. И, и накрая по въпроса за това дали финансовата тежест върху банките, която следва от участието им в депозитно-гаранционната схема, не би довела до изместване на, на продуктовата номенклатура е, в посока към продукти, които не са обхванати от депозитно-гаранционната схема. Тук могат да се кажат три неща. Първо, потребителят решава къде да си сложи парите. Дали в спестовна сметка със съответния лихвен процент или е, под формата на е, по-рискови инвестиции. Аз мисля, че повечето потребители разбират тази разлика между степента на риска и е, изгодата, която носи той. И дори да е, е, има изместване на потребителското поведение в някаква неблагоприятна посока, то по Базел 3 съответната банка ще бъде подложена на по-високо капиталово изискване. И При това участието на банките в депозитно-гаранционната схема би проявило в по-голяма степен рисковата характеристика на различните банкови продукти. И ако банката е, предлага една широка гама банкови продукти е, по, по риск, то толкова по-добре това отразява е, действителния характер на пазара. Благодаря. Благодаря. Не знам, това беше по-скоро начало на дебата, а не толкова въпрос, но, но и за това имаме време. Нека сега да чуем останалите колеги. Вики Форд. Благодаря. Да, действително много интересно е да чуем точно как работят различните схеми за гарантиране на депозита и в различните държави членки и какъв е вашия опит и преди и след кризата. И разбира се, не трябва да забравяме тук множеството дребни институции, които предлагат кредити и депозити в различните държави членки. Бих искала да попитам как по-конкретно работи взаимната схема за гарантиране на депозити в Германия, например, и въобще какъв е опитът ви в тази връзка? Може би на този етап не е имало проблеми, но, та, но при подобни схеми може да има ефект на доминото. И ако взаимната схема за гарантиране на депозити означава, че всяка кредитна институция трябва да покрие не само депозитите до определена граница, но е също така и за допълнителни допълнителен капитал и допълнителна ликвидност в случай на срив – тогава се опасявам, че тази е, схема действа по различен начин. Е, не е това, което търсим. Тези взаимни схеми за гарантиране изглежда, че нямат е, капитал във връзка с директивата за изискванията за капитала. Как може да се осигури адекватен а, капитал, за да може да се спре един а, евентуален случай, в който се задейства ефекта на доминото. Свен, имаш думата. Благодаря ви много. Много интересни бяха вашите изложения. Бих искал да коментирате предложението на Питер Зимен в сравнение с предложението на комисията. Или Саймън. А, ако разгледате различните схеми за гарантиране на депозити, какво е общото ниво на защита, т.е. какъв е общия капитал, който трябва да се задели по двете различни предложения? И как засяга това различните членове на вашата система, защото някои могат да имат по-голям риск, други по-малък. И затова може да се намират в различно положение. С това бих искал да разбера дали капиталът ще който трябва да заделите, ще нарасне или ще спадне и с колко. Искам да задам един въпрос на господин Купай. Сещали сме се и по-рано и винаги съм уважавал много вашата, вашия опит. Искам да разберем. Вие от една страна сте основател на ЕФТИ, а от друга страна работите за немското правителство. Смятате ли, че това представлява конфликт на интереси? задам ви този въпрос тук, публично, защото смятам, че има някои неясноти във вашата роля. Председателката няма други желащи? Не? Има. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мога да се присъединя към нещата, казани от господин колегата Симон току-що. Аз го подкрепям. Най-вече, що се отнася до а, темата на годишното отъжняване. Имам един въпрос към експертите. Извън Европейския съюз има държави, които са свързани с нас чрез правни норми, например държави като Норвегия, държави, които имат една по-висока сума при гарантирането на депозитите. Как може да се разреши един такъв въпрос? Защото а, паричните потоци могат да бъдат отклонени много бързо? Има ли някакви съвети, които могат да ни дадат експертите? Това а, ме, би ме интересувало най-вече. Благодаря. Това, което предлагаме е да се върнем към експертите в реда по който те се изказваха и нека по две минути да ви дам за вашето изказване и, е, и да кажете това, което ви хрумва най-напред. Може би да се коментира за двойната употреба на фондовете и какви са вашите предложения за фондове, които се използват за управлението на кризите и за гарантирането на депозитите. И така, купей има думата. Благодаря. Първо ще се спра на въпроса на господин Гиголт. Господин Гиголт говори за конфликта, който може да съществува в качеството ми на заместник-председател на ЕФДИ. Имам писмена декларация, която съм подписал. За втората за втората функция, която изпълнявам като национален експерт в федералното правителство на Германия. Аз не съм експерт, аз съм просто съветник. И в организацията аз се занимавам с гаранционните схеми. Аз също съм и представител в Базелския комитет, където аз допринасям с моя опит за гаранционните схеми. Този опит оценява високо от федералното правителство. Те одобриха моята кандидатура. И в крайна сметка точките залегнали в доклада не се препокриват изцяло с гаранционните схеми. Не виждам някакъв конфликт. Искам ясно да заявя коя институция представлявам. Позицията на ЕФТИ е изложена писменно, така че да няма смесване на а, моята собствена позиция, позицията на ЕФДИ. Искам да подчертая, че позицията, която изложих, това беше позиция на ЕФДИ, не съществува никакъв конфликт. И като си има предвид, че а, е, моята дейност е много прозрачна, нямам какво да крия, нямам какво да крия, комуникацията е много открита и прозрачна. Относно а, е, същ... въпроса свързан с е, съдържанието и за защитата на вложителите в други държави а, членки – в проучването на комисията от 2001 година имаше забрана на износ, така че защитата на вложителите въжи както в страната в происход, така и в приемащата държава. Проучването тогава констатира, че това ниво на защита няма никаква, никакво отражение в, върху конкуренцията. Познаваме ситуацията, че има такива различни нива на гарантиране. Това, което се създава тук, не се отнася до специфични ситуации на криза, отнася се до нормалните условия на функциониране на финансовия банковия сектор. Аз лично, като експерт, смятам, че няма проблем, също в рамките на предложението на комисията да се допусне, да се разреши един по-висок прак на сигурност. Предложението е размера да е 100 000 евро. Относно въпроса за институционалните системи. Аз не представлявам такива системи. Ето защо австрийски и италянския колеги могат да се изкажат по този въпрос. Искам да се спра на бележките, направени господин Зимон. Въпросът свързан с 1% за 10 години или е, процент и половина за 15 години. Не става въпрос само за годишното финансиране, а и за реципрочността. Е, имаме различни мнения по въпроса дали това е необходимо. Трябва да има реципрочност когато има нужда от финансиране. Съмняваме се в този процент в размер на 1,5. По отношение на изплащанията и осложненията, да речеме, общите, общите сметки на отделни собственици на жилище, на имоти и така нататък. Оратора е прекъснат. Може ли да сте по-бързо, защото има още четирима души, които трябва да се изкажат след вас? И така, на последно място, относно съзастраховането. Това е нещо, което не беше, не е включено в този доклад. Това е добре. С застраховането не трябва да въжи за съществуващите схеми за гарантиране на депозитите. Ние искаме да достигнем едно ниво на финансова сигурност. Ние не трябва да упражняваме мониторинг върху дейността на банките. I, I, благодаря. Знам, че е много трудно за такова кратко време да се отговори на всички въпроси. Имате думата, госпожа Котрел. Ще говоря съвсем кратко, така че ня... тъй като няма как да коментирам финансирането на схемите, взаимните гаранционни схеми, тъй като в Великобритания няма такива схеми. Исках да кажа нещо за другите страни от Европейската економическа зона. Имаше средства, които се придвижиха към Ирландия, когато Ирландия въведе а, гаранция за без ограничение за депозитите в Великобритания. Е, но на практика средствата не бяха защитени и ние казахме на потребителите да вземат това предвид, е, ако искат да преместят средствата си в ирландска сметка. Да знаят какво може да означава е, това за тях и какво може да се случи, когато дадена институция изпадне в финансови трудности. Господин Спенкъл. Да, беше даден въпроса за какъв, какъв е опит е извлечен от а, кризата. По време на кризата имаше два големи случаи, свързани с Бавък и, е, банката Бавък и Констанция банк. Въпросът а, беше поставен така, колко ще струва да бъдат оставени тези банки да фалират и тогава всички банки в Австрия, техните генерални директори решиха да предприемат саниращи мерки, така че да се намери едно по по-добро решение, не само от економическа гледна точка, и от гледна точка на запазване на доверието в банковата система. И по този начин може да се предотврати един ефект на доминото, както вие казахте. Разбира се, не всички саниращи мерки трябва да доведат до успех. Докладчика е включил в своя доклад, че една трета от фондовете може да се използва за саниране. И ако се изходи от тази гледна точка, то е, това трябва да стане с съдействието на надзорните органи, да има някакъв прак, който да бъде определен. Трябва да се подчертаваше веднъж, че въпросът е, с разходването на средствата а, е, трябва да се осъществява съвместно с фонда за разрешаване на кризата. Комисията предвижда и въвеждането на тази схема за гарантиране на депозитите. Трябва да има диверсификация на риска. В Австрия има 520 банки и по този начин рискът се разпределя. Благодаря. Фредерики Корнели има думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпроса на господин Саймън както и е на депутат от Великобритания, на Свен Кигъл. Първо, господин Саймо, избягването не се покрива от Базъл. ако правилно съм ви разбрал, искате да разберете дали по база се изисква някакво претегляне на капитала за да може да се е, избегне прилагането на схемата. Базел и Базел 2 разглежда е, този въпрос е, като част от активите, отпуснати заеми. По този начин обаче могат да, може да се избегне прилагането на изискванията за схема за гарантиране на депозити. Въпросът е как работят тези схеми. Това беше въпрос даден от депутат от Великобритания. Банките фалират поради проблеми с ликвидността. В Европа бе направено много, за да се спасти, спаси системата ликвидността е много важна. Ако има около 600 хиляди по схема за гарантиране на депозити, 1,3 милиарда се заделят като защита от нас. Т.е. нивата на защита са много по-високи. От друга страна, ако не се действа така, т.е. превентивно, това означава, че на места ще е само реактивна, както каза колегата от Австрия. И няма да има възможност да се справим дори с средни по размер сътресения в системата. И както в Италия, Германия и Австрия се вижда, с тамошната система можем да се справим с средни по размер сътресение. Господин Гиголд попита как ни се отразява законовото изискване, което ще се въведе. Ние сме традиционна банка и това ще означава да заделим допълнителни 3-4 милиарда евро, за да може е, да е, предоставим подкрепа евентуално на малки и средни предприятия. Това ще се отрази на традиционното баркиране на страни като Германия и Австрия, а, защото там се насочват средствата повече по, а, към малки и средни предприятия, отколкото към, към големи. И накрая Луис Техейра. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Ще започна от последния коментар, направен от колегата. На практика не са направени оценки на изискванията за капитала а, до този момент. В Испания започваме от вече съществуваща система за гарантиране на депозитите и трябва да се види как можем да се предвижим 1,1% на покрити депозити към 1,5%, нещо, което иска ком... Е, е, което се изисква от нас. И въздействието върху нас най-вероятно ще бъде по-малко, отколкото в други страни, където няма такива високи изисквания за капитализацията. Що се отнася до изтичане на капитали в други страни, с настоящото ниво на покритие 100 000 евро. Що се отнася до спестовните банки, това би покрило много висок процент от вложителите. Така че смятам, че вероятността за изтичане на капитали е доста ограничена. Председателката, благодаря много, благодаря на всички. С това приключваме изслушването. И ще се срещнем отново в 2 часа след обед. Не три, а два, защото Гери Генслър ще е тук. Това ще е заседание отворено и за останалите колеги, които искат да присъстват.